Благодаря, господин председател. Госпожи и господа. Uh, Европейският регламента за европейските фондове за дългосрочни инвестиции ще въведе е, нова е, финансова форма, насочваща необходимите капитали към реалната економика. И това е съществено значение за извеждането на европейската економика на пътя на устойчивия растеж е, в съответствие с стратегията Европа 2020 е, в интерес на растежа, заедостта и конкурентоспособността. Аз съм много удовлетворен от положените от нашата група усилия е, да се сложи край на данъчните обежища, на е, спекулативните инвестиции, да се заложи на заедостта, на социалното благосъстояние на европейските граждани. И това е постигнато в доклада, още повече, че да, е, се предвижда и участието на малките е, инвеститори, т.е. на физическите лица, с необходимата е, защита на техните интереси. Защо а, ние ще подкрепим доклада? Благодаря ви, господин Фонсолик. Госпожа Мария има думата. Господин Мария, извинете, господин председател. Абсолютно необходимо е економиката днес да бъде финансиализирана, е, така да се каже. Но от друга страна това означава загърбване на реалната економика, на продуктивните сектори в посока към спекулативните финансови е, операции с оглед е, извличането на максимална изгода. Всъщност с тази цел капиталът броди по света от една страна в друга. И на това трябва да се сложи е, край. Е, трябва да се въведе е, нова регламентация, подобна на закона глас стигал на времето прията, след това премахнат в Съединените щати. Необходимо е пълното разделяне на търговската банкова дейност от инвестиционната банкова дейност, за да се насочат така необходимите като вложения към реалната економика. Благодаря. Благодаря ви, господин Мариас. Господин Глез има думата за една минута. Колегата си има думата. Мен Андрус беше казал, Заем, че заемите са проблем. Проблем за човешкото същество. По-късно същото бе повторено и от Плутарк. Заемите са нещо времето. Използването на борсовия капитал в Гърция доведе до агония в моята страна. Народът беше ограбен, за да бъдат спасени банките. Е, безработица, закриване на предприятия, фалит на магазини, млади безработни, самоубийства. Това е днес действителността в Гърция. Всич, всичко това за капитал. Капиталите са дългосрочни инвестиции. За кого са те? За банките или за хората? Оставете гръцкият народ да разполага и да вземе своята съдба в ръцете. Благодаря ви, господин председател. Докладчик на настоящия доклад а, винаги отправя хвалебствени слова. Това въжи и за европейските фондове за дългосрочни инвестиции. Ние бавно излизаме от економическата рецесия и сега е важно да обърнем поглед към дългосрочните инвестиции. По-специално това е така, защото те ще бъдат от полза за всички. Необходимо е а, сега да обърнем поглед и към възобновяемите енергии и да, го, да инвестираме в този тип а, индустрия, която ще ни донесе най-големи ползи. Това трябва да доведе до растеж и да има възвръщаемост на инвестициите. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Госпожа Грапини има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала на първо място да поздравя докладчика и докладчиците в Сянка за това, че се опитаха да подобрат регламента, изработен от съвета и комисията. Но Днес многократно споменахме малките и средни предприятия, но малките и средни предприятия ще имат ли достъп до този инвестиционен фонд, който всъщност е една альтернатива на банките? Тъй като е, на практика критериите ще бъдат същите. Затова струва ми се, че фонда за дългосрочни инвестиции трябва да съдържа и известни средства, които са предназначени само за малките и средни предприятия, защото в в противен случай те просто няма да имат достъп. Косме, другите, това, това е теория. Малките и средни предприятия не получават средства. Госпожо е, комисар, мисля, че би било добре да намерите решение на този проблем. Благодаря, госпожо Грапини. който не е тук, когато бъде извикан, ам, пропуска реда си на господин Сверен беше изненадан, че господин Гуайтери не е тук, но той беше през цялото време тук, само за малко беше излязъл. Господин Свер, за това ще му е, дам думата сега отново. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ламасур. Той е свършил отлично работата си. Подкрепям неговата теза, че инвестициите не са в съответствие с подобряващата се економическа ситуация в Европа. Планът на Юнкер има за цел да стимулира инвестициите и така да се насърчи европейската економика. Така ще се стигне до финансиране на по-важни проекти проекти в инфраструктурата, защото тя е много важна за Европейския съюз, особено за страни като Словения, в а, която няма достатъчно инфраструктура. Има нужда от обновяване на пътищата, ЖП трасетата и така нататък. Е, европейската економика ще бъде подсилена чрез инвестициите, които се предвиждат с помощта на Европейската инвестиционна банка. И така давам думата на госпожа комисаря Вестагер. Бих искала да благодаря на всички ви за направените коментари. Разбира се, ние в Европейската комисия сме поели ангажимент да осигурим необходимите инвестиционни фондове, тъй като те са необходими за дългосрочните инвестиции. Ще работим заедно с надзорните на пазара органи, за да може да има приложими правила, които изцяло да отразяват намеренията залегнали в текста, който обсъждате днес. Надяваме се и разчитаме на вашето сътрудничество, за да може нашата работа да пожене успех. В заключение, Европейските фондове за дългосрочни инвестиции са една от първите конкретни стъпки, които правим, за да може капиталовия съюз да се превърне в реалност. Нуждаем се от единен капиталов пазар, който да бъде ефективен, за да може да подкрепим економиката, за да може да процъфтява бизнеса, но също и малките и средни предприятия. Нуждаем се от стабилна рамка, която да гарантира интелигентно и устойчиво използване на наличните фондове. Проектите и компаниите, както малките, така и големите, ще получат необходимото финансиране и ще ам, смятат, че могат да разчитат на този капитал и в дългосрочен план. Както много от вас споменаха, това е необходимо. Всички упоменаха банковите заеми и другите фондове, които трябва да бъдат налични. Ще има обаче и ограничения, защото регламента забранява инвестиции в трети държави, които се определят като носещи голям риск или които не разполагат с достатъчно юрисдикции. Разчитаме също така на данъчната конвенция на ОИСР капитала в Европейския съюз, както и съответните регламенти в европейското законодателство съдържат важни изисквания. Това е важно. Важно е също така, че в а, този конкретен случай ще се използват всички налични средства за дългосрочни цели. И накрая, както а, направих а, много и от вас, и аз бих искал да благодаря на господин Ламасур и на докладчиците в Сянка за тяхната ангажираност този важен европейски законодателен акт да се превърне в реалност. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар Вестагер. Колегата Ламасур има думата. Господин председател, и аз бих се присъединил към казаното от госпожа комисара и да благодаря на колегите, които ни подкрепиха, Европейската комисия, докладчиците в Сянка и италианското председателство. Ако колегата Ламберт беше в залата, ще да кажа, че една квота от 60% инвестиции за Европа не е залегнал в текста. Но това е още по-добре, защото според е, редакцията и според новите формулировки 100% от средствата ще бъдат за европейски инфраструктури. Ако госпожа Матяс беше тук, щях да успокоя и да й кажа, че дългосрочните инвестиции всъщност са точно обратното на така наречената економика на казиното. Тоест, да се вземат средствата там, където се намират и да бъдат инвестирани в заетостта и е, дългосрочните проекти. Ако господин Моно беше тук, щях да го успокоя също и щях да му кажа, че не бива да се безпокои. В банките във Франция са финансирали през последните години малките и средни предприятия, но това не беше достатъчно за даване на нов инвестиционен тласък на Европейския съюз. Бих препоръчал следното на държавите членки. Тези сред тези средства ще привличат допълнителни средства, ако ги направиме атрактивни, по-секси. Ако към тях и има фискална клауза, която да бъде най-благоприятна за инвеститорите. То трябва да направиме това, ако искаме да постигнем успех, защото тези фондове, тези средства са ни безкрайно необходими. Благодаря. Благодаря. Дискусията е приключена.